Ако няма възражение, тези резолюции, които приехме днес, ще бъдат изпратени до адресатите, упоменати в тях. Обявявам заседанието за закрито.